Colleagues, good afternoon, and can I... Добре дошли отново. Е, най-напред. Искам да приветствам колегите Асатори от ИТРА, от Комисията по промишленост, изследване и енергетика с тази комисия ще имаме смесено заседание и ще обсъждаме механизма за свързване на Европа. И преди да дам думата на колегата, искам да благодаря на вас, господин председател, и на вашия секретарят за сътрудничеството по това досие. Мисля, че беше наистина важно двете комисии, Комисията по транспорт и туризъм и Комисията по промишленост да работят заедно и съм благодарен за подкрепата, която ни оказаха вашите колеги. Е, знаете, че имаме отделен дневен ред за това заседание. И само да ви напомня – Ние следваме разпоредбите на член 51 от процедурния ред, член по който сме се споразумели. Вашите и нашите докладчици съвместно изготвят по силата на този член своите доклади. Тези съвместни заседания се ръководят от, двата, от двамата председателя – и за да опростим процедурата сме се съгласили е председател да има водеща функция. Днес това съм аз, а на следващото заседание на 24 април е, домакинът, е, именно господин Сатори, ще ръководи заседанието. Естествено, винаги по всяко време може да да прекъсвате и да взимате думата. И така, давам думата на госпожа Сатори. Госпожо председател, имате думата. Президенте, бенвенути а тути. Е Благодаря, господин председател. Аз също ще поздравя с добре дошли всички на съвместното заседание съгласно член 51. За нас като комисия това е нов опит. Предложението за свързване на Европа е толкова важно, че наистина си струва да проведем едно такова съвместно заседание. На основата на резултатите от нашата работа Смятаме, че е, предоставените за този механизъм средства ще ни помогнат да постигнем нашите основни цели по отношение на транспорта, на е, енергетиката и туризма. През е, последните седмици и месеци, бих казала, са докладчиците са работили много интензивно, съвместно и предполагам, че така ще продължат. Благодаря. Първо ще дам думата на Георан Фарм от комисията от комисията по бюджета. След това чухвате имената на другите оратори. Ако обичате, по-стегнато. well, uh, Благодаря. Няма да е, говоря много, защото нямам кой знае какво да кажа. Ние работихме, аз съм работя по темата за инфраструктурата, е, огледахме главно финансовите инструменти, особено за проектите. Сега вече сме излезли с доклад за пилотната фаза за облигациите за проекти и за механизма за Европа излизаме с позиция. Искам да кажа, че най-важното е в момента да координираме преговорите за бюджета и преговорите за финансовата рамка. Има контактна група в парламента, тя се ръководи от Мартин Шулц Тя трябва да съгласува работата си с екипа по координиране на преговорите по бюджета. От време на време е добре да се включват представители от специалните комисии. Ние се срещнахме с контактната група днес. В момента разсъждаваме как да извършваме координирането на всички специализирани роли на е, отделните комисии. В момента се преговаря по 16 инструмента и е добре да помислим как да координираме позициите на парламента по финансовата рамка като цяло. Като предложението днес от контактната група е да се опитаме в е, е, парламента на ниво комисии да разработим максимално подробностите, но да не излизаме с цифри, да не решаваме в пленарна зала с конкретни цифри, докато не чуем позицията на съвета. Съвета сега ще ни предложи е, нещо, което те наричат котия за преговори и през юни ще дадат е, общи становища от е, страните членки по всички основни въпроси. За момента не сме наясно те докъде ще стигнат, доколко подробно ще разработят нещата, ще дадат ли цифри или само принципно ще представят нещата. И преговорите ще започнат сред лятото. Така че, ако всичко върви наред, но нека да ви припомня, че се намираме в изключително трудно положение по отношение на преговорите за финансовата рамка – защото ред много важни страни членки е, са решили да се намали финансовата рамка с 100 милиарда евро през е, следващите 7 години. И естествено, ако е такава позицията на съвета, ние ще имаме огромни проблеми да искаме разширяване на която и да е политика, колкото и добри да са ни аргументите. Така че представям ви тази основна информация за нашия подход към преговорите. Е изключително важно да постигнем един съгласие по основните приоритети. Нещо, което непрекъснато се подчертава е, че трябва да е, търсиме бюджет за инвестиции, инвестиции създаващи растеж – това е основният ни аргумент за защита на бюджета в финансовата рамка. И механизма за свързане на Европа е една от най-добрите примери за инвестиции. Така че тя трябва да остане, той трябва да остане като наш приоритет. Well, thank you very much, Mr. Farm. Can I know... Благодаря, господин Фарм. Госпожа Валиен, който е докладчик от ИТРЕ. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. <clears throat> Е, като <clears throat> докладчик и аз е, съм радостна, че мога да участвам на това съвместно заседание. Искам да благодаря на госпожа Аяла и на господин е, Вален за сътрудничеството до момента. Трима докладчици за едно досие. Това е едно много голямо предизвикателство от организационна гледна точка. Механизмът за свързване на Европа е ново досие и мисля, че ще е разумно да се представи на колегите целта на този механизъм. Това е план, с бюджет от 50 милиарда евро за инвестиции в дигиталните мрежи и инфраструктурата. 31, 31 милиарда са предназначени за европейската инфраструктура да се създадат и достроят недостатъците, липсващите връзки. Е, те, това ще бъдат средства за кохезионни проекти е, около 20 милиарда ще бъдат на разположение на държавите членки. 9,1 милиарда евро ще са предназначени за енергийния сектор, е, за постигане на целта на стратегия 22 по отношение на климата ще бъдат също използвани тези средства. 9,2 милиарда ще бъдат предназначени за дигиталния дневен ред и телекомите. Това са средства, които ще бъдат налети в инфраструктурните проекти. Колеги, новият механизъм за свързване на Европа трябва да бъде виден в по-общия контекст на едната финансова рамка 2014-2020 година. Тази нова архитектура е смяна, представлява смяна на парадигмата. Е, това означава, че ще има не само промяна на начина на управление на средствата, а ново търсене на синергии. Още от самото начало синергиите бяха същността на европейския проект на вътрешния пазар. Това, което ние наричаме европейска добавена стойност. Навсякъде ние трябва да намаляваме, да опростяваме политиките и стратегите. стратегите. И аз мятам, че този механизъм ще направи правилната стъпка в правилната посока. Има обаче големи финансови предизвикателства. Финансовите недостатъци е, могат само да се преодолеят, с специфични мерки. Ние ги предприемаме в момента, но въпреки това ще трябва да прилагаме строга финансова дисциплина, за да се опосредстват устойчивите политики. Ето защо Европа има нужда от една конкурентоспособна страна, една конкурентоспособна рамка, среда, която да поощри устойчивото развитие. Това ще засегне всички сектори на економиката, инфраструктурата, остарява все повече и повече и в части от инфраструктурата не са свързани помежду си. Раз... Фрагментацията на пазара в, областите, в областта на транспорта и на телекомуникациите трябва да се, е, да, да, да се третира, да се преодолеят. Механизмът свързване на Европа може да се види като една възможност за креативност и иновации на финансовия пазар. Финансовите нужди са заложени в стратегията 2023 милиарда за инфраструктура, 2 милиарда за информационни технологии. Ние не може да да се надяваме, че без инвестиции пазара ще стане по-атрактивен. Смятам, че за да може да постигнем целта на устойчивостта и завършването на единия пазар, механизма трябва да се фокусира върху прозрачни процедури и приоритети, които да осигурят е, частни инвестиции. Пенсионните фондове, застрахователните фондове могат да инвестират в случай, че ние може да е, преодолеем конкуренцията между частния и публичния сектор. Мисля, че законодателството е само едно, едно от средствата за постигане на това. Аз обаче не съм съгласна, че е, финансиране в инфраструктурата ще реши всички проблеми. Важно е да имаме една добра координация между всички политики. Механизмът за свързане на Европа е нещо повече. Това е средство, което да обедини Европа, което да осигури единния пазар, доброто функциониране на единния пазар и да се даде основата на растежа. Нека съм ясна. Аз е, храня надежда за успеха на механизма, но въпреки това искам да апелирам към вас да сме предпазливи. Трябва да осигурим да не, да не се намесваме негативно в пазара, да не обезкуражаваме евентуални инвеститори. Всички средства трябва да бъдат и всички инвестиции трябва да бъдат оценявани много внимателно. Този механизъм е нов и разбирам, че комисията е резервирана по отношение на изразходване на средствата. Трябва да видим как пазара ще ре, реагира. Аз смятам, че през следващите месеци трябва да се консултираме с засегнатите страни, представителите на пазара, за да може да се фокусираме върху нуждите на пазара и на различните сектори, като телекомуникациите, например. Облигациите, европейските облигации и други финансови инструменти не бива да се използвани по неразумен начин и да отблъснат инвеститорите. Затова ние не бива да е, предлагаме инструменти, които инвеститорите не биха искали да използват и които, които няма да добавят, да е, допринесат за прозрачността на, цяла, на целия механизъм. С тези думи аз се надявам, е, че ще поощря сътрудничеството между докладчиците и призовавам колегите от е, всички комисии, комисиите по транспорта, по бюджета и по е, регионалното сътрудничество да дават своите идеи. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Валян. Имаме още двама докладчици от Комисията по, транспора, госп... Е, по транспорта. Господин Дике... Рике е първо и след това госпожа Сандер. Ако желаете да се изкажете, дайте ми знак с е, ръка. Майкъл, аз знам, че ти винаги искаш да се изказваш, няма проблем. Сега давам думата на господин Рике, заместник председател на Комисията по транспорт. Той е докладчик. Заповядайте. Благодаря. Добре дошъл и на председателя на комисията ИТРЕ. С огромно удоволствие работих с двете дами и съдокладчици. Всичко мина много добре и за мен бе е, голямо удоволствие е, този необичайен формат на работа. Е, предложението на комисията е много смело, но си съдържа известни проблеми. За момента искам да е, подчертая трите основни е, варианта за представяне или подходи за представяне на е, това предложение и е, проблемите за парламента. Трите подхода са за симплифициране, за техническа помощ и за централизиране. Централизиране означава не само централизиране на мрежите, а и е, реорганизация на е, съответно централните и периферните инструменти, създаване на коридори, за възможности за е, прехвърляне, включително с мрежата за пренос на петрол – Второ, упростяването. Свързване на показателите на стратегия 2020 с този инструмент, така че да има достатъчно гъвкавост в е, отпускането на средства и използването на общите финансови инструменти. В е, текста се предвиждат синергии, търсеното на синергии между е, транспорта, енергетиката и комуникационните технологии. Във всички случаи е, се очертава факта, че ще има предимства при подобно сближаване. И трета, третата ос е техническата помощ, т.е. предоставянето на помощ на техническа помощ на европейско ниво в рамките на механизма. Тук е, това придобива измерението на възможностите за достъп до финансовите механизми, включително проектите за облигации. Също използването на средства от кохезионните фондове и възможностите за съчетаване, защото има елементи чисто технически, които трябва да бъдат управлявани и, и финансови аспекти, които трябва да бъдат управлявани. Като основното съображение е ефикасността при упростяването и при предоставането на помощ ние целим и на всички участници в е, процеса да дават максимална ефективност. Кои са основните е, затруднения за парламента? Естествено, първо е въпроса с финансирането. Надяваме се, че достатъчно бързо ще успеем да постигнем съгласие по основните насоки. И действително е важно като че ли вътре в парламента няма да имаме големи проблеми. Въпросът е какво ще се случи с съвета. А, механизма в края на краищата е една котия, която а, крие своего рода липсата на средства в многогодишната финансова рамка. Тук се коментира проблема с цифрите. До момента никой не излиза с конкретни цифри. И смята така, подхода е, че ако окажем някакви цифри за някаква част от проектите, ще е, минираме цялата система. Но във всички случаи е, няма да може да се работи без да се предоставят е, цифри. Става дума за много огромни суми и всяко намаление ще смени, на тези суми ще промени конкретно е, картината. Също съществуват и въпроси за начина на управление на различните истове, източници на средства, специално особеностите, свързани с управлението на средствата от кохезионните фондове. Другия проблем е, е целенашоченото определяне на средства. Разпределението на средствата между отделните проекти, между механизмите за финансиране и между източниците. Всички тези съображения трябва да бъдат е, взети в тяхната цялост, което означава да се отчитат девет различни аспекта. Трябва да мислиме за коридорите, за съществуващите проекти, за ново планираните проекти, за механизмите за финансова помощ, защото има безвъзмезна финансова помощ в помощ за известни проекти, помощ за проекти за, инвест... за иновации, също така пилотните проекти и финансовите и облигациите е, за проекти. Третата ОС е, е, разпределението на финансиране от различните инструменти какво можем да вземем като най-добро е, от определените инструменти за финансиране на посредством публични средства, какви са предимствата на финансиране с частни средства. Това също трябва да бъде отчетено. Значи трябва да изберем кои проекти, по какви механизми да се финансират и в каква посока. Това е, е това е големия проблем на целия механизъм. Третия аспект е управлението. Съществува управление на общностно европейско ниво и там трябва да мислим как да разпределим функциите на комисията, изпълнителните агенции, банката за, Европейската банка за инвестиции, как точно ще се използва процеса на комитология и как парламента и съвета ще бъдат ангажирани в рамките на своите правомощия, включително за контрол. Управление съществува и на национално ниво и ние трябва да определим какво точно ще имат като ангажимент страните членки, как ще се управляват структурните фондове, какъв е капацитета да има дискусии на, с регионалните власти за проекти, които са европейски. Не следва да се прави автоматично единствено и само е, селекция на проектите на географски признак, както бе стигнато тук. Така че е, предизвикателството ни първо ще е да получим средствата от съвета, да имаме максимална координация между нас и страните членки и в страните членки управление на публичните и частни средства и също да се е, да има контрол за правомерността на изпълняваните проекти. Тези е, предизвикателства е, действително заслужават нашето внимание, защото те са свързани с развитието и създаването на работни места. Госпожа Аяла Сендер, много изказващи се имам, затова моля енергично. Благодаря, господин председател. Започвам с благодарности към всички, е, включително и колегите от комисията. Наистина, началото е обещаващо. Още в началото при... установихме добро сътрудничество с е, добра синергия. Е, това ще ни помогне да подобрим синергетичния ефект и по основните сектори, за които говорихме. В условията на криза и гражданите, и компетентните органи, и служби и предприятия са изправени пред е, големи предизвикателства. Това се отнася в крайна сметка и до механизма свързване на Европа, е, в който става дума най-вече за това да създадем едни по-добри връзки. В момента се обсъжда много интензивно финансовата перспектива. Между съвета и парламента се води тази дискусия и от страна на нашите парламентарни комисии, на комисията и на съвета. Всеки път се казва, че не може да се отговори на исканията. Добре, е, в крайна сметка никога не сме имали толкова много средства, колкото ни се е искало, за да е, получим тази европейска добавена стойност, към която се стремим. Не, няма точни данни, няма цифри, но при всички положения а, е, ние знаем, че трябва да набавим съответното финансиране, за да се справим с проблемите и трудностите, които съществуват в момента. Много е важно. А, е, да осигурим финансовите ресурси. По отношение на синергиите, е, трябва да е, осъществим една много важна развойна дейност. Стана дума за телекомуникация, за транспорт, е, възобновяеми енергийни източници. И тук има редица предизвикателства. Интелигентните транспортни мрежи са също една много съществена тема. Тъй като колегите преди мен споменаха една голяма част от е, приоритетите и е, проблемите, аз едва ли имам какво много да добавя. Да, е, важно е при всички положения да отговорим на новите предизвикателства. Съветът между временно посочи, че става дума за подобряване на европейското управление. Да, когато става дума за спешния характер на този механизъм, съветът като че ли не е толкова ясен в изказванията си. Но крайна сметка всички признават, е, че ни е необходим един нов инструмент е, за управление. Да, трябва да тълкуваме естествено изказванията е, от различни посоки, но при всички положения един нов инструмент за управление ще ни помогне да постигнем устойчив растеж. Средствата от Кохезионния фонд за трансевропейските мрежи ще бъдат в основата на финансирането, като акцентът се поставя върху коридорите. Това е вече един добър знак, добър подход. И естествено това е част от основната централната мрежа. Необходимо ни е обаче повече финансиране за всички части на механизма и аз много се надявам, че ще го получим. Благодаря. Сега ще ви прочета хората, които искат да се изкажат, за да знаете как всеки да планира времето си. I've got Mr. Kanchan, Mr. Perillo, Mr. Tobacco, Mr. Kramer, Zeal, Mr. Vidal, Mr. Alcadrove, Mr. Cross, Mr. Kumutsakos, Mr. Bradbourne. Mrs. Tickau,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 видя, е, ще прочета списъка пак. Крама, Зила, Видал, El Грош, Grosh, Koumoutsakos, Тикао, Сенелова, Билбао, Маринеску. И с това списъкът е приключен. Всички доволни ли са? Това е край. Повече изказвания няма да има. Това са 14 колеги по 3 минути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 Може би трябва да бъдете малко по-любезен към мен, тъй като аз съм докладчик в сянка и е, все пак бих могъл да наклоня нещата насам натам. И така, да свържем в една голяма мрежа всичко в Европа, растежа, заетостта и така нататък. Това наистина са много теми, които а, просто трудно си представям как ще се реализират на практика. Ще се огранича върху основните неща, които ме вълнуват. Предложението на комисията, още първият докладчик спомена, че е хубаво поне 10% да постигнем от всичко това. Добре, какво имаме? С какво разполагаме? Вие се опитваме да а, обединим усилията на Комисията за регионално развитие и е, за транспорт, за да постигнем 10 милиарда. Сега изведнъж е, всичко това е, започва постепенно да расте и мисля, че онези, които планират мрежите като цяло, трябва да получат определени стимули, защото рационализирането е много важна задача. И още един момент. Иновативните финансови инструменти. Говорихме днес за пилотните проекти и за проектните облигации. Това е нещо като една аспиринче, е, една малка таблетчица е, за е, хора, които не се чувстват добре, които боледуват. Но Хубаво е да чуем е, все пак някакво по-ясно изявление. До този момент не сме чули категорични изявления в това отношение. Публично-правните, е, публично е, частните партньорства са също много важни и ние би трябвало в крайна сметка да се опитаме да мобилизираме и, и е, частния сектор. Да, добре, нека да говорим за облигации в рамките на Европа. Няма да уточнявам какъв вид облигации точно са това, но те трябва да са свързани с инфраструктурата и в енергийната сфера, и в телекомуникациите, и в транспорта. 2 милиарда са предвидени. Така ли ще е, действаме? Ще успеем ли да е, реализираме нещата или ще е, останем на един механизъм за свързване на Европа, който очевидно ще разчита единствено на бюджетни средства. Мисля, че е крайно време да оточним нещата. Ако решим да излезем извън рамките на договора, ще трябва отново да се ръководим най-вече от растежа, защото това е основната ни цел. Господин Пирилю е следващият оратор. Говорим за е, свързване на мрежите и в транспорта, и в телекомуникациите, и Естествено, е, европейската стратегия трябва да се премисли много добре, най-вече по отношение на инфраструктурата. Години наред нещата бяха предоставени единствено на държавите членки е, и е, отделните мрежи не се координираха на европейско равнище. Така някои от държавите успяха да извлекат едностранна полза за себе си ние обаче се стремим към устойчив растеж в Европа, а това означава, че в рамките на един разумен механизъм бихме могли да създадем една обща европейска мрежа. Необходима е една основа както за хоризонталната сфера, така и за синергийния, е, синергетичния ефект. Е, би трябвало естествено да имаме пред очите си през цялото време е, целите, които са свързани и с въглеродните емисии, и с енергийния пазар, и с е, телекомуникациите, и с е, устойчивото енергоснабдяване. Много въпроси ме вълнуват, свързани най-вече с условията на финансиране, с средствата. През февруари съветът реши, че основните е, средства е, ще бъдат е, гарантирани. Въпросът е кога точно ще се започне с инвестициите. Едва ли е, средствата е, от 2 милиарда, така както се оценяват за енергийния сектор, ще бъдат е, достатъчни. Аз предполагам, че ще става дума за една много по-голяма сума. Има оценки, които говорят за това, че сумата необходима за енергийния пазар само ще бъде около 9 милиарда. И така, необходими са ми наистина иновативни финансови инструменти, като проектните облигации, които ще имат един допълнителен ефект, ще действат като лост. Сигурни ли сме, че не е, подценяваме и не наценяваме е, разходите за проектите, което е, в крайна сметка ще се отрази много зле на тяхната реализация. Средствата от структурните фондове биха могли да се използват за развитие на инфраструктурната мрежа, бихме могли да използваме и финансови средства за свързването на енергийната мрежа. По отношение на транспорта не са уточнени е, средствата. Дори и разпределянето на средствата по отделните проекти все още не е ясно. Става дума за проекти от общ интерес. Същото може да се каже и за енергийната и газовата сфера. Господин Дебакел има думата сега. Ehm, Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес имаме за първи път това смесено заседание, защото смятам, че е много важно парламентът да се занимава с тази тема по този начин на съвместно заседание и да изпратим сигнал на съвета. Този механизъм ни е нужен. Трябват ни допълнителни инвестиции в, енерги... в енергетиката, инфраструктурата и телекомуникациите. И този механизъм ще помогне да се поощрят подобни проекти. Имахме една първоначална дискусия за многогодишната финансова рамка. Присъединявам се към колегите, които казаха, че тези преговори вървят добре и че Европа ще получи достатъчно средства и трябва да ги получи, за да могат да се осъществят необходимите инвестиции. Работим добре и смятам, че е важно ние да управляваме правилно публичните средства. Междувременно стана ясно и подкрепям колегите в това отношение, че е важно да създадем устойчивост и стабилност за частните инвеститори. Има много неясноти все още в предложението, но трябва ни яснота, за да не отпъдим частните инвеститори. Що се отнася до неяснотите, не трябва да има неясни критерии. Пилотната фаза за проектните облигации може да покаже как комисията иска да управлява в бъдеще проекта. Освен това, трябва да помислим за това как различните части на програмата ще се прилагат. По отношение на транспорта трябва да знаем в каква посока ще работим. Аз лично подкрепям 10 милиарда, които ще се заделят за Кохезионния фонд. Мисля, че тук трябва да подкрепим предложението на комисията. И накрая нещо съвсем конкретно за транспорта. Видяхме, че в предложението са отделени много средства за железопътния и морския транспорт. Мисля, че и двата вида транспорт трябва да са равнопоставени и бизнес плановете при засегнатите страни трябва да бъдат равнопоставени. Тук имам предвид и сухоземния транспорт. Надявам се е, да работим добре с докладчиците, с докладчиците в сянка от различните комисии. Ако успеем, ще може да, да изработим едно ясно становище, което ще ни помогне в преговорите с комисията и съвета. Благодаря. Господин Термас, три минути. Uh, you, uh, so I, I find... Благодаря. Много се радвам да се видим с е, приятелите от Комисията по транспорта по едно толкова важно досие. Моят анализ е а, е, следният. Най-спешният е, проблем е достъпа до капитали – както каза и господин е, Георан, ние трябва да мислим как по най-добър начин да използваме европейския бюджет, за да е, упражним е, влияние върху капиталовите пазари. В Испания, в Гърция, в момента с отлични проекти дори да излиза човек, ако отиде до банка, ако се обърне към банката, няма да получи нищо. За това ние трябва да решим проблема с достъпа до капитали. А що се отнася до конкретните подробности, а, що се отнася до транспорта, традицията е, е да се дават публични средства, а по отношение на електропреносните мрежи, там вече много бързо се стига до печалби и може да се е, предаде е, действието на системата на частни оператори. Така че за транспорта е необходимо да има общи разпоредби, национални бюджетни планове, съответен регулаторен режим, но раз, разписването в подробности за транспорта, за електропреносните мрежи, за комуникационните технологии, е, нивата на подробности могат да бъдат различни. И последно, в документа на комисията се съдържа и идеята не само да се отделят транспорта, енергията и е, комуникационните технологии, а да се търсят и общи проекти. Значи да търсиме някакви е, своего рода интелигентни мрежи между трите отрасъла. Но как точно ще функционира този механизъм, след като традиционно винаги сме работили по-отделно в тези три отрасъла? Включително изпълнителните агенции са различни. Как точно ще усъвместим тези неща? Примерно с железници, какво? Електрически влакове, които да върват с възобновяема енергия? Господин Крамер, три години. Мисля, че първо трябва да анализираме и да си отговорим на въпроса защо през последните 30 е, години Европа е, не беше свързана или беше свързана недостатъчно, независимо от това, че отделяхме много средства. И затова сега може би ще налея малко така, допълн вода в виното и ще кажа няма нужда от повече е, пари, просто има нужда от повече желание и от е, така, използване на всички възможности. През последните 20 или 15 години отделихме много средства, но средствата потънаха някак си и не се постигна целта. И така какво искаме? Ние искаме да осигурим мобилност, ние искаме да осигурим връзка е, енергийна и инфраструктурна. Ще ви дам обаче е, няколко примера. Коридора Стокхолм-Палермо е чудесен. А като проект. Но само е, Нюрнберг Ерфурт е, е, е изграден с инвестиции от е, Европейския съюз. А от е, Мюнхен надолу към Австрия просто нищо не се случва. И така, само националните държави, така да се каже, взимат парите от европейската хазна и изграждат единствено тези отсечки, които са на национална територия. В момента, в който се стигне границата с друга държава, вече така, наделява националния егоизъм, националния интерес и нещата не продължават да се развиват. И затова нямаме връзки пет коридора имаме в Ардените, в, а, е, а, е, имаме зелен коридор, имаме а, е, ЖП коридори и така нататък. Ние би трябвало естествено да ги свързваме всичките тези различни видове коридори и да почнем да действаме. 90% от е, пътниците в Европа преминават е, една дистанция от около 150 км. Но е, има естествено и по-големи, по-дълги дистанции е, и пътувания. Когато говорим за трансгранично сътрудничество при изграждането на е, мрежата. Словакия, например, казва, на нас не ни трябва такава трансгранична мрежа, ние сме прекалено малки. Между Берлин и Преслао също няма изграден коридор. Поляците са направили всичко до границата, чудесно са го електрифицирали, германците също, до е, Берлин. Но когато говорим за тунела Бренер Базел, е, там нещата все още не са довършени. А, а е, е истинска лудост и безумие, защото става дума за едни 350 км, които ако бяха готови, можехме вече да съкратим е, времето за пътуване с повече от 2 часа. Е, така че е, трябва да преценим съвсем добре на основата на един точен анализ къде са ни необходими средства. Господин Зила за три минути. Искам да кажа, че този механизъм и подхода на комисията е много важен, именно за синергия между отделните отрасли – транспорта, енергийната инфраструктура и комуникационните мрежи. Като въпрос е не само технически, но и политически. Ако има унифициран подход, ще можем да осъществим връзка между регионите и Европа, европейското ниво, което е изключително важно, примерно за източна Европа, защото там връзките с Русия са традиционно силни. И с този механизъм създаваме възможност именно да се преодолеят тези връзки и да се създаде добавена стойност на европейско ниво. Не бива да изоставаме обаче подхода за създаване на коридори, защото има тъжения да се откажем от този подход. Изключително е важно да не се позволява да изгубим 10 милиарда от кохезионните фондове. Защото в противен случай ще ни останат единствено възможните възможностите за съфинансиране. И ние всички сме наясно, че страните, които се възползват от кохезионните фондове, няма да имат възможност да поемат своята част от съфинансирането. За железопътните проекти всъщност 72% се поемат от страните членки, което няма да стане. Така че ако изгубим парите от е, кохезионните фондове, тези проекти за коридорите просто ще отпаднат. Ще има много по-голяма дейност в посока свързване на някои страни с е, съседите им извън Европейския съюз за това и настоявам колегите да не губят възможността да се запазят средствата от кохезионните фондове, да не изхвърляме бебето заедно с сапунената вода. Тези 10 милиарда са изключително важни за механизма за свързане на Европа. Нищо няма да се постигне без тях. Благодаря. Господин Видал. Благодаря, господин председател. Има два, две области, в които добре управлявани инвестиции водят до максимален резултат, например в областта на конкурентоспособността. И тези две области са инфра, инфраструктурата и областта на изследванията и научните развития. Получили сме три предложения. Става дума за указанията за трансевропейските мрежи в областта на енергетиката на второ място за, в областта на транспорта и естествено стратегията 2020. Това са три интересни предложения. Ние всички приветстваме тази тясна, това тясно сътрудничество между е, комисиите, между двете комисии, които присъстват днес тук. Опитваме се да уеднаквим критериите за инфраструктурните приоритети. Това е едно огромно усилие, което обаче няма да се увенчае с успех, ако нямаме необходимите средства на разположение. Финансирането е основният въпрос, ключовият въпрос на инфраструктурната политика. Ние сме в криза. И на фона на тази криза нещата се осложняват допълнително. В някои държави членки ситуацията е такава, че правителствата се намират под огромен натиск, за да, за да държат в ред финансите си. Затова ни трябват фантазия и смелост, за да мобилизираме капитала. В този смисъл искам да кажа, че това предложение за регламент е много навременно. Един общ критерий за избор на проекти е във всички случаи един анализ на разходите и ползите. Но това не е достатъчен критерий, защото има случаи, където където трябва да се приоритизира европейската солидарност между държавите членки, особено когато общностните институции се намесват. Какво имам предвид? Съвсем конкретно ще дам пример. В областта на енергетиката не бива да губим от поглед и енергийните острови, ако искаме да създадем един истински пазар за енергия. В областта на транспорта и на енергетиката Инфраструктурата е много важна. Солидарността е основен принцип на Европейския съюз. Именно солидарността и е, солидарността в, финансирането трябва да бъде осигурено. Това е сложен въпрос. Този механизъм за свързване на Европа и уеднаквяването на критериите за, про... за избора на проекта, критериите за финансирането, това със сигурност е правилна стъпка. Благодаря, господин Алкадравай. Благодаря, господин председател. Много от колегите вече е, казаха основните неща във връзка с е, трансевропейските мрежи. Е, ние не от вчера сме в парламента. Да, години наред виждаме едни прекрасни карти, на които са очертани проектите, но а, нито един не е осъществен изцяло. И така, нуждаем се от средства, защото инак всичко ще бъде само празни приказки. Радваме се, че по отношение на инфраструктурата е, комисията предвижда повече от 31 милиарда. Много повече, отколкото унеси 8 милиарда, които на времето получихме за ТНТ. Добре, но ние знаем, че е, само за една част от мрежите ни е необходимо 5 милиарда евро. Е, това означава, че до 2020-2300 година ще трябва да мобилизираме огромни капитали – Необходими са ни иновативни механизми е, и там ще се предоставят определени средства. Най-вероятно ще има и други източници за финансови средства, които постепенно ще разкриваме. Но ето, че нещата са изключително сложни. И това въжи е, за всички видове проекти. Това, с което разполагаме в момента като информация, може би не е възможно най-добрия начин за финансиране. И така, е, около 10 милиарда ще дойдат от Кохезионния е, фонд. Имахме много така, разгорещен разговор с съвета и с някои от държавите членки, които са най-заинтересовани, но а, би трябвало средствата за отделните държави е, да останат такива каквито са, както са предвидени. Въпросът е, е все пак, е, когато става дума за големи проекти, да не е, надхвърляме и едни определени граници, когато е, става дума за съфинансиране от е, страна на страните. Е, искаме да развиваме проекти с европейска добавена стойност. Нещата трябва да се свържат с нашите цели. В бялата книга сме формулирали съвсем точно нещата. Говорим за устойчив транспорт, за воден транспорт, за ЖП транспорт и така нататък. И трябва да имаме предвид естествено и насоките за отделните видове проекти ТНВ, ТНТ и така нататък. Важно е да можем да управляваме, да можем да координираме работата по проектите, да има повече техническа а, а, оперативна съвместимост, така че да успеем със съвместни усилия накрая да постигнем е, желаната цел и да кажем да, средствата не са изразходвани на празно. Ние желаем в рамките на единния пазар с помощта на тези мрежи да постигнем растеж в дългосрочен план. Би трябвало естествено да е, прегърнем всички тази идея и тази цел. И тогава наистина ще можем да постигнем напредък. Господин Грош, Три минути. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че ние тук в парламента ще се чувстваме по-добре, ако знаем с кого ще водим преговорите утре. Ще можем да се подготвим много по-добре. И освен това е хубаво да знаем и как точно с какви аргументи можем да убедим съвета да помислим много добре за това? Идеята, предложението е ново и много добро. Аз подкрепям това предложение 100% и мисля, че става дума и за цялата комисия по транспорта, когато говорим за подкрепа, защото преди това говорихме за редица приоритети 10, 15, 20 само в сферата на транспорта, а сега говорим вече за свързване в мрежа на отделните приоритети е, за връзка с регионите. Така че всяка страна и всеки регион може да види е, добавената стойност за себе си и да намери своето място в този механизъм свързване на Европа. Това е важно за всички нас като парламентаристи, включително и в диалога с гражданите от нашите избирателни райони. Липсват връзки в трансграничните зони. Когато говоря, е, работя трансгранично, просто е, нещата не се ориентират е, нито за едната, нито за другата страна е, от двете страни на границата. И затова трябва да обсъждаме нещата със съвета и да покажем е, е, отговорността на съвета в този случай. Тоест, е, съвета се състои от държавите членки, нали? Искате ли вашата държава член да има определена полза от този механизъм или не? Искате ли този регион, който се намира на територията на тази държава член, да има полза или не? Всеки път трябва да посочваме интересите и на другата страна. Същевременно, е, когато говорим за възможностите и за условията за развитие на транспорта. Трябва да обсъждаме всичко много конкретно със съвета. А когато говорим за финанси, естествено насочвам погледа си към колегите от бюджетната комисия, защото си мисля, че това, което се предлага в момента, винаги е, така да се каже, един минимум. Не бива да сравняваме с сумите е, през изминалите периоди. Тогава получавахме 16 милиарда за по-кратки периоди, за по-малко проекти, докато сега получаваме само 10, плюс 5, плюс не знам колко си още. Не, само в регионалния фонд инвестирахме 80 милиарда за мобилност така че е, в бюджетната комисия е, трябва съвсем ясно да се каже това е абсолютния минимум. А, а е, от утре, когато се започне изпълнението, вече ще има допълнителни средства, естествено, във връзка с участието на всяка държава член. И така ще можем да подобрим нещата и по отношение не само на държавите членки, но и на регионите. Благодаря, господин председател. Времето ми изтече. Господин Комуцакос. Няма да ви отнема 3 минути, защото нямам какво да добавя след е, толкова ясното изявление на господин Грош. Стратегическата цел на парламента е именно тази да има трансевропейски мрежи. Не можем да чакаме единствено страните членки да действат на национално ниво. Ние трябва да работим и на европейско, като разбира се този механизъм за свързване не е нещо ново просто се действаше в тази посока и ние сега се опитваме да формулираме възможности да запазим съществуващото и да го доразвием. Разбира се, ясно е, че преговорите ще бъдат трудни на две нива, според мен. От една страна за многогодишната финансова рамка – и конкретно за механизма за свързане за Европа. Но ние трябва да се съсредоточим по основните, водещите приоритети на нашите комисии, но се боя, че и на двете нива на преговори и за многогодишната финансова рамка, и за механизма ще имаме проблеми и изхода от този преговори вероятно ще смени и основните ни насоки. Ние, разбира се, трябва да видим какви ще са конкретните суми. Но докато изчакваме тези конкретни суми, твърде много ще се забави и цялата процедура. Освен това, мрежите не са панацея. Трябва във всички случаи да търсиме и достатъчно гъвкави е, възможности за действие. А по отношение на частният сектор, ние очакваме той да се включи много активно в инвестициите, но искам да задам следният въпрос. Е, е, частният сектор ще бъде ли достатъчно привлечен или ще остане резервиран, защото ние трябва да сме наясно с това достатъчно рано. Господин Брадбор. Благодаря, господин председател. Аз искам е, да засегна някои аспекти. Ще се спра на транспорта. Е, това, което разбрахме от дебата до момента, е, е еуфория от е, това, което може да направим с новия механизъм. Вие си спомняте вчера, аз е, засегнах някои въпроса по отношение на финансовите аспекти, а е именно по отношение на проектните облигации, които не смятам, че са достатъчно задоволителен а, инструмент. Ще повторя някои неща. Имах предвид задълженията, които ще паднат върху държавите членки във връзка с тези облигации и на второ място кой ще контролира начина по който ще функционира този инструмент. дали комисията ще прави това? Има ли тя правомощията да го стори? А, то същото се отнася и до Европейската инвестиционна банка. Тоест, имаме сериозни въпроси по отношение на управлението, когато говорим за тези финансови средства. Няма и яснота за това как ще функционират тези облигации като финансов инструмент и в общия инструмент на е, механизма за свързане на Европа. И, на, и втория въпрос, който искам да засегна, това е структурата, за която говорим говори. Това, което аз разбирам, е, че ние всички говорим колко хубав, колко прекрасен ще е този механизъм и колко повече пари ще ни трябват, но забравяме реалността, забравяме финансовата реалност днес. Това, което искам да кажа всъщност е, че трябва да сме много гъвкави в нашия подход. Има някои части в Европейския съюз, който ще трябва да се съсредоточи върху аспекта на коридорите, а други части на Европа, на Европейския съюз, трябва да се съсредоточат върху други въпроси, например отстраняване на недостатъци, на недостроени отсечки. Тоест, трябва да сме гъвкави при използването на този механизъм. И това е което смятам, че трябва да се прави с този механизъм, а не предварително да ковем планове, а, по които да се движим в последствие. Ние не знаем къде ще стигнем след 20 години. Ние казваме, че пътя към Ада е послан с добри намерения. Имаме добри намерения, но дали се движим по пътя към Ада, това не е известно. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu... Благодаря, господин председател. Чудесно е, че можем да проведем това съвместно заседание между двете комисии, транспорт и ИТРЕ. По трансевропейските транспортни мрежи ще кажа, че е, те са от общ европейски интереси. Затова трябва е, да бъдем много внимателни, когато дефинираме критериите за проекти и за мрежи от общ европейски интерес. Става дума за 10 милиарда от е, Кохезионния фонд. Тези средства ще се инвестират в инфраструктурни транспортни проекти, които покриват критериите за конвергенция. За това ще задам въпрос до докладчика и до комисията. Член 11, точка 2 от регламента за механизъм за свързване на Европа посочва, че правилата, които въжат за транспортния сектор, ще се прилагат и във връзка с търговете за предоставяне на тези 10 милиарда по отделните проекти, като основният приоритет е ще бъдат а, проектите, които се съобразяват, така да се каже, с отчистенията от Кохезионния фонд. Как, как точно да разбираме това? Излиза, че отново всъщност надделява националният елемент. Освен това, член 9, алинея 6 свързва нещата с многогодишната финансова рамка. И по, тук се посочва, че многогодишната а, програма би могла да получи допълнителни средства. Означава ли това, че се въвеждат някакви нови критерии, наред с критериите, записани в регламента? Още веднъж се връщам на 10 милиарда от Кохезионния фонд. И повтарям още веднъж въпроса. Тук става дума за централно управление в трите сфери, заедно с изпълнителните агенции. Мисля, че става дума за известно противоречие за начина по който функционира Кохезионният фонд. И още един въпрос, свързан с главата електроенергия и газ. Става дума за определени норми, критерии, които вече са се наложили на практика. И отново става дума за това, че и складовите мощности и мощностите за съхраняване също ще се съобразяват. Значи това са допълнителни критерии на 12 милиарда евро се предвиждат за широколентовата мрежа, за цифровизацията, за електронното управление и governance и други публични услуги, които трябва да бъдат дигитализирани. В новите държави членки има редица проекти, които би трябвало да намерят е, особено място в тази програма, в този механизъм. Госпожа Сеналова. Аз мятам, че по принцип тази идея за механизма за свързване на Европа е много важна за свързване за изграждане на единния пазар, връзките между Европа са от ключове значение, но въпреки това има все още много отворени въпроси. И тези отворени въпроси включват проекти, които няма да, са, да имат успех под този механизъм. Може би те могат да получат финансиране по-добро от Кохезионния фонд. А втория въпрос е по-добрата координация. Не съм сигурен, е, сигурна дали ще получим по-добра координация чрез централизация, но няма съмнение, че по-добрата координация, особено що се отнася до трансграничните дейности, е много необходима. И накрая, смятам, че трябва да продължим да се занимаваме сериозно с въпроса за солидарността и териториалното сближаване. И то не само защото сме полели ангажимент за да, да се занимаваме с тези въпроси в Бялата книга, а защото имаме нужда от ефикасно използване на ресурсите и, синерги, и, и синергите. 10 милиарда за Кохензионния фонд естествено са много важен въпрос. Благодаря ви, господин председател. Песимизмът никой не ни е помагал да решаваме проблемите. Естествено, че имаме проблеми най-вече с финансирането във всички сфери, но първо трябва да се опитаме с малко повече оптимизъм и по-ведро да намерим решение и на този проблем. Аз споделям целите и а, критериите, които са определени в този регламент и мисля, че те ще ни позволят да осъществим тези проекти. Наред с всичко, те ще ни позволят и да контролираме изпълнението на проектите в срок. И съгласно посочените условия и критерии. Важно е, естествено, да имаме съвместен общ инструмент в Европа. В страната на баските, в е, края на 80-те години, ние имахме е, огромен процент е, безработица. Междувременно, независимо от огромните съкръщения в бюджета, ние инвестираме в инфраструктурата, в проекти, за изграждане на инфраструктура, защото смятаме, че економиите трябва на всяка цена да се комбинират и с създаване на условия за економическо възстановяване. Затова наистина се надявам, че този механизъм ще ни помогне да направим необходимите стъпки, че ще можем да решим и проблемите в трансграничните райони от трансгранично естество, за да създадем най-сетне европейската мрежа. С пилотните проекти, убедена съм, можем да постигнем добри резултати – а това, от друга страна, ще стимулира и частните инвестиции, ако резултатите от пилотните проекти са добри. Затова трябва да ги насърчим. Бих попитала комисията дали не може да ни предостави повече информация във връзка с пилотните проекти. И така, между държавите членки положително ще има конфликти във връзка с разпределянето на финансовите средства но преди всичко става дума за а, един политически въпрос. А, е, е, въпрос, който е свързан с политическата култура в Европа. Ето това трябва да се изясни. Европейските приоритети а, е, би трябвало да наделеят над националните. Финансовата криза е, като че ли не е чак толкова съществена. Първо трябва да се справим с политическата криза. И още един въпрос към комисията. От две години работим по приоритети, е, по това какви задължения да поемаме, е, финансови задължения, за да гарантираме финансирането на определени проекти. И през последната седмица всъщност е, се опитвам да изясня доколко е, проектите са довели до определени резултати за държавите членки. Имаше и наградени проекти, когато питаме лауреатите, е, победителите от тези конкурси, е, какво всъщност допринася, с какво допринася техния проект е, за Европа, те казват повече мобилност, повече растеж, заетост и така нататък. Господин Маринеско е следващият. Благодаря, господин председател. Ще се спра първо на транспорта. Имаме един списък с коридори, който е приложение към регламента. Очевидно, на основата на старите приоритети за ТНТ са, е изготвен този списък на коридорите. Нямам усещането и нямам такава информация да са е, отчетени и някакви други економически е, фактори. Да, има в член 15 е, малко по-специфична е, информация във връзка с географски или секторни е, особености, като че ли няма други указания във връзка с коридорите. Доколкото ми е известно, нито един от коридорите не е изцяло завършен, дори и наполовина не е осъществен. А това на практика означава, че ние не работим добре по този регламент. Ние не сме свързали Европа в една мрежа. Трябва да търсим по-добри решения. А сега, по отношение на енергийния сектор. И там има редица приоритети. И естествено, че е вярно това, че свързването на Европа е основният ни приоритет. Но струва ми се, че най-важният е, приоритет, който заслужава особено внимание е, е сигурното енергоснабдяване, сигурните енергийни доставки и енергийни източници. Ето, това е посоката, в която трябва да потекат средствата. Инак едва ли ще можем да преодолеем трудностите. Госпожа Гарсия е последният оратор. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Един от приоритетите на Европейския съюз е умрежаването на територията на Съюза. И е, ние се опитахме да посочим някои от проблемите. Е, какво смята обаче Европейската комисия? Дари с коридорите регионите ще се свържат един с друг, защото моят регион си остава отделен. Няма железопътен и въздушен транспорт, който да го включва. Лариоха е регионът. Испанското правителство се опитва да държи този регион извън всички критерии. Европейските фондове ги оползотворяваме, абсорбираме ги добре, но не и що се отнася до умрешаването. Е, моят въпрос е какви са критериите за финансирането и какво и е, как ще се тълкува становището на испанското правителство. Лариоха трябва да се свърже все пак с останалата с част на света. А сега представителят на комисията има думата господин Пакей. Какво иска да ни каже комисията? Благодаря, господин председател. Аз не знае дали ще мога да председателят. Аз зная, че няма да може да се спрете на всички въпроси, но опитайте да отговорите поне на някой от тях. Искам да благодаря на докладчиците и на е, председателите на двете комисии за това съвместно заседание. Е, инструментът, механизмът свързване на Европа е много важен. Е, става дума за е, инвестиции в три големи сектори – телекомуникации, енергетика и инфраструктура. Това ще опосредства конкурентоспособността и устойчивото развитие на економиката. Конкурентоспособността е залог за доброто функциониране на економиката, но също така и за доброто функциониране на бизнеса. Мисля, че механизмът е насочен към ефикасност и синергии и съм благодарен, че много от колегите подчертаха този факт. Тези три сектори а може би могат да бъдат включени от, в един проект, да има общи проекти, Естествено, темите се препокриват. Има такива типове проекти, но има и други проекти, които ще се движат в отделните области, но тук нещата трябва да се проучат, защото предложението става, е, се насочва главно към трите сектори по-отделно, но естествено нищо не пречи да има и проекти, които включват и трите сектора. Е, частните инвестиции се засегнаха от някои от колегите. Мисля, че инвестициите е, в транспортната мрежа и енергийната мрежа включват както частни, така и публични ресурси и предложението се старае да намери правилния баланс между частния и публичния сектор и се опитваме да идентифицираме с това предложение къде може най-ефективно да се използват публичните средства. Е, трябва да се види къде економическите оператори могат да инвестират и къде да се намесят държавите членки, за да поощрят инвестициите в отделните проекти. Имаше и още един въпрос, който бе засегнат от депутатите. Това е връзката между механизма за свързване на Европа и други финансови инструменти, регионалната политика, многогодишната финансова рамка. Говорихте за 10 милиона, които са целево залетелени за кохезионния фонд. Но тези 10 милиарда, извинявате, милиарда, ще станат част от фонда, така че предложението цели по-добра подкрепа на проектите, за да се осигурят възможно най-добрите резултати. Е, говорихме и за хоризонта 2020. Е, механизма може да се види и в големия е, континуум, широкия континуум на, на научните развития. Естествено, много взаимодействия са възможни с Европейската инвестиционна банка, пилотната фаза, проектните облигации. Всички тези теми са много важни. Това са иновативни финансови инструменти, които ще поощрят финансирането от страна на частния сектор. Господин председател, накрая искам да подчертая и връзката между регулативната марка, насоките, е, с които се отнасят до трите сектори, до трите сектора и които засягат както европейските институции, така и институциите на държавите членки. Тази регулативна рамка цели да, да добави допълнителна добавена стойност към проектите. Е, естествено, 50 милиарда е, е една доста голяма сума в рамките на многогодишната финансова рамка, много амбициозна сума за този механизъм, но мисля, че тази сума съответства на проектите, които са опоменати в приложението. Много усилия бе положи, положиха екипите на комисията да съгласуват политиките с проектите и сумите, които са отделени за тях, за да можем през 2020 година да може да работим по е, установяване и до изграждане на мрежата. Благодаря, господин председател. Ще се радвам да работя с всички колеги, за да доразвием този инструмент. Председателят, благодаря. Гледам и поглежда, отправям поглед към трите докладчика, дали те искат да кажат нещо като отговор на дебата. Well, just a couple of thank you. Само няколко думи е, за благодарност на всички, които се изказаха. В обсъждането ние ще продължим да обмисляме и да търсим най-добрата възможна рамка. Господин Рике? Да, господин председател. Само да кажа, че имаше активно участие в е, дебата и е, мнозинството е изказа своята подкрепа, както и безпокойствата, които са отразени в текста. Госпожа Яла, само да добавя, че съм съгласна с това, че трябва максимално, в максимално най-голяма степен да отговорим на безпокойствата на колегите. Може би ще изготвим един семинар, на който да чуем изказвания на експерти по някои от моментите повдигнати днес. Ще поканям и всички, които са заинтересувани от темата защото в общите дебати, които ще имаме за растеж и конкурентна способност, ще продължим с темата. Господин Сартори? Един съвсем кратък е, коментар. Това е господин Фарм. Е, към господин Грош. вие повдигнахте във въпроса за финансирането и че това е минималното ниво. Е, Абсолютно съм съгласен с вас и комисията по бюджета е съгласна. Но проблема с страните членки и съвета. За това, имайте предвид, датското председателство, датското правителство, което в момента провежда пред председателството, поиска мандат от датския парламент да намали значително средствата по инструмента за свързване на Европа. Ето в такава ситуация се намираме. Дебата не е само в Европейския парламент. Трябва да се упражни натиск върху страните членки. В противен случай ще има много сериозни намаления. Благодаря, госпожо Сартори. Благодаря, господин председател. Ние преживяхме една, един много интересен обмен на мнение. Благодарим за гостоприемството. Благодаря и на секретарията за доброто сътрудничество. Искам да поканя всички вас на семинара на 24-ти семинар, където може да продължим нашия дебат. Благодаря. И така, 24 е семинара, където нашата комисия ще гостува на Комисията по промишленост. Чудесно е, че и двете комисии можеха да изразят своите мнения по този е, по тази тема. Както видяхме, има много още какво да се прави по това досие, но видяхме, че началото е добре. Добро. Благодаря на колегите, които присъстваха и с интерес очакваме събитието на 24 април. Колеги от Транспортната комисия, моля останете си на местата, тъй като имаме още работа да свършим. Five minutes, colleagues, five minutes, we'll start again. Правим 5 минутна почивка, след което продължаваме. Okay, colleagues. Така, колеги. Следващата точка от дневния ред е съобщенията на председателя по отношение на е, заседанието на координаторите. Координаторите решиха, че ще има пет документа, по които няма да предприемаме никакви действия. Това е доклада от комисията и съветва по програмата САФАР. На второ място това е молбата за резолюция за устойчиви методи на транспорт. решението ще бъде взето предвид. Резолюцията ще изчакаме следващия доклад на, основ... на, на, на, за устойчивото развитие доклада е на Комисията за стандартизацията. Няма да реагираме на него. Съобщението на Комисията за подобряване на последствията за действия по околната среда. Няма да реагираме на него. И общия доклад за 2012 година. Решението беше да се приоритизират големите проекти от представителите. Става дума за интегрираното резервиране на билети и сухопътния транспорт. По комитомологията има ново писмо, което е изпратено. Организ... Координаторите решиха, че е, заместник-председателите и е, заместниците могат да присъстват на заседанията, но могат да се изказват само координаторите, а заместник-председателите могат да говорят само при покана. Е, въпроси разни могат да бъдат заявявани само до четвъртък и председателят ще по негово осмотрение ще се обсъждат тези въпроси. Освен това, говорихме, ли за, говорихме за обновяването на календара. Искам да ви кажа, че е, календар е обновен с оглед на спестяванията за превод. Делегациите Е, за делегациите е, се оказа, че посещението в щатите се отлага. Освен това, е, швейцарското правителство е отправило покана за септември, 29 септември, 28-29 септември за посещение. 24 април разбрахме, че ще има семинар за механизма за свързване на Европа. Транспортното споразумение между Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Штатите, Германия е, предлага да не реагираме на доклада и да изчакаме решението на съда. Комисията е дала под съд съвета за е, по това досие е, правната служба подкрепя комисията, така че ние искаме да изчакаме какво ще е съдебното решение, преди да предприемем някакви действия и да, дали да продължим с споразумението. По структурния диалог за работната програма на комисията 2013 година предлагаме да се съсредоточим върху няколко приоритета и да ги уточним до края на април. Ще обсъдим тези приоритети на заседанието на координаторите. За доклада за туризма. Решението беше, че е, председателят на комисията и някои е, членове ще делегират функцията за е, ще делегират функцията за свикване на събрание на господин Феданос. Включително е, в тези, на тези заседания ще бъдат поканени и докладчиците в сянка. Заседанията трябва да се а, състои, заседанието трябва да се състои до 30 марта. Що се отнася до доклада до съобщенията от заседанието на координаторите. Имате ли въпроси? Нямате. Тогава доклад е одобрен. Благодаря. И следващата точка е доклада на господин Реке за ускорено въвеждане на изискванията за двукорпусни конструкции. Е, господин председател, триалогът е, приключи успешно съвета прие позициите, гласувани в комисията, така че можем да представим законодателното предложение на първо четене в пленарна зала. Okay, thank you, Mr. Rike. Благодаря, господин Рике. Значи има съгласие на етап първо четене по техническите преговори за ускорено ввеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери. През май месец се очаква да подадеме текста в пленарна зала, поне така ми казват. Добре. Благодаря. И последната точка е представена на проучване относно намаляването на шумовото замърсяване от железопътният транспорт. Днес сред нас са Mr. Clausen and Mr. Koshiek. I don't know which, which one have I got. Господин Клаусен и господин Кошиек, не знам кой ще се изкаже. Те са от е, Франкфуртския институт е, с много внушително име. Помните, че през 2090 година Европейската агенция за, Европейската агенция за околна среда оповести, че поне 12 милиона граждани на Европейския съюз са засегнати от е, шум от е, железопътния транспорт всеки ден. Затова възложихме проучване, особено за проблемите с е, товарния ЖП транспорт. И сега, без да се бавя, давам думата на нашите двама гости, господин Клаусен и господин Кошия, Кой ще докладва пръв? Господин Клаусен, заповядайте. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз преподавам материята транспорт и логистика. Тук е и мой колега. Ще представиме на съвместна работа с университета Карлслуе като започнем с обсъждане на настоящото положение, и източниците на шума от ЖП транспорт, мерки за намаляване на този шум, економически стимули и е, възможности за планиране на бъдеща дейност. Е, доста значително е малцинството от граждани, които са засегнати от високо ниво на шум от ЖП транспорт 12 милиона. Това е шум над 55 децибела за пръздания, а нощният шум е над 50 децибела. Под нощен шум се разбира шум след 11 часа вечерта. Около 9 милиона души са засегнати страните членки имаха задължение да дадат данни и карти за нивото на шума и съответните планове за действие. Получихме такива карти за, агломера... за гладски... градските агломерации с население над 250 000 души и други територии след това. Има мерки, някои, които не са само локални, ще говоря по-конкретно след малко. Засегнатото население в Европа не е разпределено равномерно. 85% от тези хора е, живеят в 6 по-големи страни, където има по-интензивен ЖП транспорт. Франция, Германия, Австрия, Полша, Обединеното кралство, Швейцария – Словакия, Чехия и други страни също са засегнати, така че в зависимост от е, географското разположение, е, плътността на населението, структурата на ЖП транспорт, някои страни имат повече проблеми от други. Ето е, същите данни, представени по друг начин и тук ви се изписват и цифрите каква част от населението е засегната. Всичко зависи, разбира се, и от е, структурата на ЖП мрежата. Източниците на шум са три. В, при ниска скорост до 30 км източник на шум е двигателят. След това между 300 и 200 км има шум от е, кола, колелата, движещи се по релсите като тук вече имат значение неравността на колелата и на релсите и при много високите скорости се получава и аеродинамичен шум. Ето друго вид представяне на различните видове шум, произвеждан от различните видове вагони noise that's caused here. But uh, as you know, the uh, durability of... Е, както знаете, подвижният състав има много дълъг е, живот. Е, всички вагони не могат да бъдат подменени незабавно, затова трябва да се търсят мерки за намаляване на шума, като тези мерки са свързани с източника на шума и с инфраструктурата. Източниците на шума, там мерките са свързани с а, спирачките или с изолиране на двигателя, особено а, и също така изолиране на лирата при бързоскоростните влакове. За инфраструктурата има възможности за модифициране на шума от релсите, от траверсите. Също така е много важен елемент поддържането на железния път. От много дълго време типично са се използвали чугунени спирачни блокове, които създават неравности по съответно по колелата, откъдето се създава и шум. До момента всички товарни е, вагони са оборудвани с тези челюстни спирачки, които е, създават много е, високо ниво на замърся... шумово замърсяване. А, дисковите спирачки се използват главно за пътническите вагони, но те са твърде скъпи, за да се слагат в товарни вагони. В момента се заместват чугунените спирачни блокове с композитни такива, които намаляват нивото на шума. Освен това се работи за намаляване амортизиране на шума, произвеждан от колелата посредством изолиране и нови конструкции. Разбира се, тук много важно съображение е и сигурността и економическата възможност да бъдат въведени нови технологии. Ето, виждате японски постижения. Ние, в Европа има много високоскоростни железници, които обаче нямат всички тези иновации, които примерно съществуват в Япония. Е, ще прескоча няколко слайда. До, е, издигат се също бариери срещу шума до 2 метра, Те се наричат ниски бариери, до 5 метра са ви стандартните. А, тук, е, разбира се, има значение и цената, и това, че визуално те понякога нарушават гледката. Поддръжката на релсите е много важна, много нови неща се случват. Е, е, редовното смазване и изчистване на неравностите е, намалява шума. Ако се въведат композитни спирачки и се намали шума от спирачния блок, това ще има огромно значение и за намаляването на нерав... неравностите по е, релсите, от което ще се намали е, шума. Но това може да стане единствено, когато го... по-голямата част от е, вагоните се оборудват с е, съответните композитни спирачки. Ако намалим само половината от е, спирачните блокове, е, ще намалим с много малко децибела шума. А, голям, голям ефект се получава единствено когато се смени 95% от оборудването. Тогава вече ще се намалят а, с 12 децибела, а, ще се намали шумовото замърсяване. Тук отново да повторя става дума за товарните вагони. Пътническите вагони всъщност са много по-добре оборудване с по-нови е, инсталации. не е необходимо да се преоборудват всички товарни вагони, те са около 370 хиляди в Европа. Ако се преоборудват те с композитни спирачни блокове, това ще е най-ефективният е, начин за намаляване на е, шумовото замърсяване от ЖП транспорт. Защото всъщност това замърсяване влияе най-много на хората през нощта. Е, остават и някои е, по някои места, където има много голямо замърсяване и трябват отделни мерки. Що се отнася до стимулите? Как бихме могли посредством законодателство и правителствени мерки да се стимулират мерки е, за намаляване на шума, без да се намалява конкурентоспособността на железниците. Не може да се намалява шума, като не се използва ЖП транспорта. Е, разбира се, това от една страна ще има и много голям економически отрицателен ефект и е, лоши въздействия върху, е, отделни, върху екологията. Ние предлагаме да се въведат е, такси е, за предоставяне на релсовата е, инфраструктура в зависимост от това какво е нивото на шума на съответния подвижен състав, включително отрицателни стимули, т.е. санкции. Предлагаме бонус плащания за вагони, които са с ниско шумово замърсяване, също възможности да се финансират отделни е, вагони, както и е, цели композиции. Също предлагаме да се покриват е, експлуатационните разходи, свързани с поддържане на или смяна на композитните блокове. Директното финансиране ще ускори въвеждането на оборудване, което създава по-низки нива на шум. Интерфейс на програмата, която определя нивото на шума, всъщност полага много, дава много големи възможности за определяване на, шум, за определяне на шумовете нива на новия подвижен състав. В момента нямаме обаче технически капацитет да се оцени е, целия подвижен състав, това се прави само за новите вагони. Би следвало в Европейския парламент да се е, проведе дискусия за това дали да има задължение, да има такси за тези, които ползват е, железопътната инфраструктура и създават повишени нива на шумово замърсяване. включително и такси или санкции при лошо състояние на мрежата, на инфраструктурата. Може да се свържат тези изследвания за нивото на шума посредством тестовата система, за да се определи Какви ще са задължителните нива за е, намаляване на шума за, за е, съществуващия подвижен състав? В близките 2-3 години няма да бъде решен този въпрос. Той по-скоро ще бъде решен в рамките на 10-12 години, след като се въведат и критериите по, е, според най-новите данни на тестовата система за шумови нива като ние препоръчваме да се въведат критериите на най-добре представящите се е, вагони в това отношение. Много е важно да се хармонизира конкурентоспособността между железопътния и пътния и сухоземния транспорт, за да не няма е, изместване на транспорта в посока на неизползване на ЖП транспорт би следвало да се формулират е, приоритети, особено в места, където има засилена нужда от е, мерки за намаляване на шума, като се търсят възможности за финансиране на европейско ниво на такива места. Благодаря. Господин Калшек, дали искате и вие да кажете нещо? Не. Майкъл, видях, че ти искаш да говориш първи, след това останалите колеги. Е, господин Крамер? Господин Крамер. И, до, и имате възможност да се обадите за по-нататък. Благодаря. Благодаря за доклада, но е, според мен е, липсваха някои числа, е, разходите. Сега аз имам някои числа. Ако искаме да инсталираме, да преоборудваме 80% от вагоните, 3,5 милиарда ще, трябва, ще са разходите. 350 милиона ще са за 10 години. В такъв случай тези 10 милиарда които сме предвидели за намаляване на, на, на шумовите емисии, тези пари няма да стигнат. Няма съфинансиране от Европейския съюз за преоборудване на подвижния състав. А има с пари само за инфраструктурата. Моят въпрос. Може ли да потвърдите тези данни и може ли да направите други препоръки за инвестиции. Сега инвестиция на избора има голямо предимство. По-ефтино, по-бързо е и ефектът е по-голям. Всъщност, една е ситуация, от която всички печелят, но тя в момента не може да се осъществи. Господин председател, аз ще отговоря на немски. Ви in unserer в е, подробния текст на изследването се съдържат е, съответните цифрови данни. 380 хиляди е, е сумата, за която питате. Около 3000 евро на вагон за преоборудване на подвижния състав. Тоест, общо 750 милиона ще са необходими за преоборудването на подвижния състав. Това е естествено е, мярка, свързана с инфраструктурата и е, ще доведе до намаляване на шумовите емисии. Аз също ще допълня отговора в, е, на немски. В е, пълния текст на изследването споменаваме всичко това, за което вие питате. Е, от една страна много скъпи е, шумоизолиращи прегради, от друга страна недостатъчно внимание до този момент поне на източника на шума, т.е това, което е можело да се е, финансира на европейско равнище, са били шумозаглушителните е, прегради и за това е, са инвестирани средствата там, но те са твърде е, скъпи. Много ме беше интересно да изслушам всичко, но се питам е, каква ще е цената на всичко това, когато говорите за финансиране на европейско ниво, особено на тези места, където има най-големи проблеми. А, също така ме интересува и какво е участието на страните членки, защото в края на краищата, доколкото разбирам, единствено Германия и Холандия за сега поемат ангажименти за финансиране. И то не е повече от някакъв неголям процент от инвестициите. Също е, интересно е какви са разходите или стойностите, е, свързани с е, цикъла на живот на инфраструктурата, на, инста, на оборудването. Е, страните членки е, все повече намаляват е, своите разходи за поддържане на мрежата по чисто економически съображения. Председател. Благодаря. Отговора, както казахте, само няколко са инициативите от страна на страните членки. Германия има за цел да направи това, но примерно няма дори още прието законодателство. Разбира се, е, проблем е неразбирането на факта, че а, този шум а, засяга съвсем немалко хора. В един времеви план от 25 години проблема ще изчезне, но няма да изчезне в близките 10 години. А, разбира се, страните членки им е трудно да, да финансират, след като едва ли ще има потребител, който ще е готов да плати по-скъпо за това, че ще се вози на влак, който не вдига шум. За това е възможно и необходимо, може би, да се търсят финансиране на европейско ниво. Ние просто обясняваме проблема, а вие можете да търсите решение. Господин Гала? Да. Благодаря. Благодаря за презентацията Изследването е много интересно. Съгласен съм с казаното на господин, от господин Крамер. Е, хубаво би било да разполагаме с повече конкретни е, цифри. Вие казахте, че можем да намерим това в е, точния текст на изследването. Е, хубаво би било, естествено, по този начин да е, запазим превоза на товари. Е, това да кажем, от Генуа до Роттердам става дума са огромни товари, които се превозват по релси. Няма забрана за дори и така, периоди в денонощието и можем да кажем, че населението до голяма степен е тероризирано. Затова и е, превоза на товари по този начин не се приема добре от населението. Хубаво би било да направим спешно нещо. Въпросът е, смятате ли, че бихме могли да осъществим един такъв проект, ако въведем, да кажем, нови е, изисквания за пускане в е, движение на вагони, само при положение, че те отговарят на определени е, технически спецификации, да кажем е, нов е, вид спирачни системи и така нататък, нова техника, която да намалява шумовите емисии. Смятате ли, че това именно регламентирането на едни нови условия за пускане в движение ще помогне за едно по-бързо преоборудване на подвижния състав и също време можем да свържем това с определени стимули, с, с субсидии, да кажем, за онези, които в кратки срокове е, са съгласни да преоборудват подвижния си състав, който е, още в един е, първоначален период се съгласи да преоборудва, да инвестира е, в е, нова техника, ще получи, да кажем, определени е, така, бонуси. Е, благодаря, господин Ганар. Благодаря за вашия въпрос, казва господин Коксик. Да, ние съвсем простичко сме показали това в нашето изследване. Бихме могли да регламентираме едни е, преоборудвани вагони, едни нови вагони, е, при които не се надхвърлят определени тавани за е, шумовите емисии. Ако наистина се приеме този вариант, естествено в ръцете на законодателя е как точно ще го регламентира. И по отношение на, не само на вагоните, но и на нали, снабдени с съответните амортисьори, които ще намалят шума, могат да се поставят определени технически изисквания и към локомотивите, така че да а, има по-малки шумови емисии. Въпросът, естествено, опира до разходите. В никакъв случай разходите не бива да бъдат в такива размери, че да се отресят неблагоприятно на целия железопътен сектор би трябвало естествено да се работи с системата на бонусите, т.е. който пръв предприеме тези мерки и ще получи определени облегчения. Госпожа Майснер, да. Е, в момента ние говорим за шумовите емисии, говорим за е, най-вече за въздухоплаването, за забрана на полети и така нататък, но ето, че е, шумовите емисии, както знаем, не са приоритет единствено и прерогатив на въздухоплаването, ето и на ЖП транспорта. Той също затормозва големи е, групи от населението. Това, което предлага господин Галер, наистина е, звучи много разумно. Е, може би така ще насърчим хората да инвестират в е, нова техника, в нов подвижен състав или преоборудване на на личния подвижен състав. Въпросът, който стои сега пред нас е вече как е, да действаме тук от позицията на парламента. Обикновенно комисията всъщност е, внася някакво предложение на базата на определени познания, на базата на определени заключения от проведени изследвания. Е, така че, може би би трябвало всъщност по някакъв начин да доведем до знанието на комисията това. Нека да отговоря на английски. Ние е, отговаряме на искането на Европейския парламент с е, съответно е, научна информация. А следващата стъпка, разбира се, сме готови да се изправим пред комисията и да им дадем съвети на тях. Един въпрос от мен, ако позволите. Като преглеждам на бързо вашите слайдове, виждам, че има информация за Австрия, Германия и Обединеното кралство. Но не виждам информация за България, Румъния, Балтийските страни, Източна Европа. Имате ли проблем да получите информация от техните железници, какъв е техния подвижен състав, какви са спирачките на вагоните там? Защото като се говори за 300 хиляди вагона, които трябва да бъдат преоборудвани, те едва ли са разпределени равномерно в Европейския съюз? съюз. Доколкото съм наясно, в е, Обединеното кралство повечето вагони с модерни спирачки или всички с такива, което значи, че в други части на Европа вагоните са главно с старите спирачки. Имате ли проблеми да получите информация от източна Европа или е, по друг начин казано, каква информация имате за е, нивата на шума в страните, които споменах. Както е, забелязахте правилно, имаме различни нива на плътност на информацията, която имаме от е, различните страни. Това, разбира се, е свързано и с интензивността на ЖП транспорта. А и защото дискусията се води в засегнатите страни много по-интензивно. Но ако погледнете на страница 33 до 39, включихме всички дейности, които са предприяти от е, страните членки, които е, имат е, ЖП транспорт. И има известен транс... процент от е, източноевропейски страни, които споменахте. Примерно в е, Чехия се е, говори, че ще има задължителни изисквания за намаляване на шума посредством шумови бариери в... за България се е, предлагат е, интересни изисквания за спирачните блокове, но вече въпросът е, е каква е интензивността на ЖП транспорта и колко хора са засегнати от е, високите шумови нива. И в такъв смисъл определено има дисбаланс между отделните страни членки. Бих искал да разбера още нещо. Е, Швейцария обикновено се смята, че, е, така да се каже, изпробва първа е, всяко техническо нововъведение. Те направо въвеждат в транспорта всичко, всяка новост. И така, а, който въведе е, новите амортисьори, е, ще има и по-висока амортизация на колелата. Как е, оценявате тук разходите? Е, един до 2% е, годишно, да кажем, ще струват новите вагони. Швейцария каза, че от 2020 е, година ще забрани старите шумни вагони и влакови композиции изобщо. Е, тогава вече започват проблемите, защото ние ще трябва много бързо да се преоборудваме е, и е, бързо да бракуваме, така да се каже, стария подвижен е, състав. Е, това исках само да допълня. И сега <clears throat> ще започна отзад напред. Ако е, заложите в законодателството въпроса за старите, за е, преоборудване на старите вагони, това би било всъщност преориентиране към сухоземния транспорт. Ако Европейския парламент и Европейската комисия искат да тръгнат в тази посока, то тогава трябва да се включат средства, да се определят средства, да се мобилизират инвестиции и от държавните членки. Сега по отношение на техническите въпроси. Прав сте. Има защо. Има аргументи за това, че е, все още има тестове, които не са завършени. Разходите се увеличават ще са по-големи разходите, но аз не мога да ви кажа с колко по отношение на Швейцария. Така е. е важно е поддръжката на релсите, но не зная доколко е, останалите, е, доколко държавите членки могат да си позволят такава поддръжка. Председателят, въпросът е Имам въпрос. Какво видяхте вие във вашето изследване по отношение на условията, в които се намират релсите и е, колелата и тяхното сцепление? Какво влияние оказват е, състоянието на тези два елемента върху шума? В, е, ние взехме предвид и двата аспекта. Е, говорихме за това, говорихме за замяната на спирачните блокове и въвеждане на композитните спирачки. Шумът, е, който се произвежда при автоматичното спиране, е вследствие на по-голямата твърдост. И както каза господин Крамер, има инфраструктурни компании, които трябва да се заемат с поддръжката на релсите, да се смазват, е, да се чистят релсите, да се смазват е, колелата. Естествено, ние сме взели предвид и двата елемента. Те са важни. Добре, някой друг има ли въпроси? Ако не, в такъв случай ви благодаря горещо за това, че дойдохте да представите вашия доклад и отговорихте на нашите въпроси. Сигурен съм, че с голям интерес депутатите ще се запознаят с вашия доклад в подробности. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте. Next item on the agenda is Следващата точка от дневния ред е точка разни. Аз нямам съобщение, никой не е поискал думата. Следващото ни заседание е на 23 април, понеделник в 3 часа. И с това обявявам край на нашето заседание и напомням на координаторите да останат за заседанието за черния списък с комисията.